Уважаеми колеги, време е да започнем следобедното заседание. Ян, госпожа Хазекамп, започваме. Добър ден. Няколко съобщения преди тях обаче се налага да приемем официално дневния ред. Има ли възражения? Няма. Няколко съобщения. Днес имаме устен превод на 22 езика. Заседанието може да бъде следено в интернет. Относно коригендума във връзка с медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика. Втората поредица от проекто Кориген Доми във връзка с регламента за медицинските изделия и е, инвитро медицинските изделия е публикувана. Ние сме водещата комисия. Коригендумите са предоставени на всички депутати, на всички езици. Ще считаме коригендумите за приети, ако до тази вечер до 8 часа не се появи искане от политическа група или поне от 4 членове да се поставят те на гласуване. Ако има такова искане, а има всъщност от групата на социалистите и демократите, гласуването по коригендумите ще е от След това коригендумите ще бъдат обявени на пленарната сесия през декември за финално политическо одобрение. И след това ще се считат за прияти, освен ако няма искане те да бъдат подложени на гласуване. Предстои извънредно заседание на комисията МВ на 16 декември в Страсбург. Първо ще разговаряме по темата Европейска околна среда, състояние и прогнози за 2020 година. Наш гост ще бъде изпълнителният директор на Европейската агенция по околна среда. Ще чуем и първа презентация на бъдещото комюнике относно Европейската европейския нов зелен курс от страна на Франс Тимерманс. Ако на 11 декември се появи документа във връзка с а, тази а, сделка или нов зелен курс, а, ние ще бъдем едни от първите, които ще чуем презентацията на Франс Тимерманс, така че бъдете там, 16. Искам да ви напомня, че ще има изслушване относно реформата на ОСП и на популацията и относно популацията на вълците. Сряда след обед е първото изслушване относно реформата на ОСП в зала 6Q2 от 3.30 до 6.30. В четвъртък от 10.30 до 1 часа ще работим заедно с комисията 5 и ще проведем изслушването относно популацията на вълците. Залата е 3.50 и искам да дам думата на Петър Лизе за едно тъжно съобщение. Благодаря, господин председател. Ще говоря на немски. Благодаря, господин председател. Колеги, вероятно сте разбрали, че за съжаление имаше трагичен смъртен случай предния уикенд. Бившият ни колега Францес Гамбус почина. Той прекара няколко години като депутат в нашата комисия. Един много компетентен, много симпатичен колега. Той в миналото беше работил като асистент. Разбрахме, че е починал предния уикенд. Затова, поради това трагично събитие, искам да помоля колегите да запазим минута мълчание. Thank you. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Съобщение на председателя относно препоръките на координаторите. Тези препоръки вече са ви изпратени. Ако няма възражения, те ще се считат за приети. Доколкото знам, няма възражения. Преминаваме към следващата точка. Доклад относно текущите между институционални преговори. Тристранните диалози. Ще започна с разговор относно таксономията. От последното ни заседание се проведоха три тристранни диалога на 6, 20 и 27 ноември. Последния в Страсбург – аз лично председателствам тези триалози. Всички точки от дневния ред бяха обсъдени. Няма да ви представям всички подробности. Говорихме за приложното поле, говорихме за определенията, говорихме за критериите и за тяхното използване във връзка с а, а, използването, критериите за технически скрининг, клаузата за подновяване и така нататък. Очакваме да има евентуално последен триалог утре вечерта. Знаете, че водещи на този тристранен диалог са комисиите МВ и ЕКОН. Проведохме и тристранен диалог относно качеството на водите и минималните изисквания за повторно използване на водите. По отношение на качеството на водата за консумация от човека, Третия триалог се проведе на 19 ноември. Парламента и съвета осъществяват бавен напредък в хода на преговорите. Има временно споразумение само по клъстъра, основан на подхода на риска. Има известен напредък относно достъпа до информационния клъстър, материалите, които са в контакт с вода, някои други параметри, оловото, ендокринните дизруптори, ми, микропластмасата, няколко политически теми, като тези ендокринни дизруптори, микропластиката, оловото, актовете за изпълнение, актовете по делегация. По всички тези въпроси предстои намиране на решение. Ако няма значими промени в позицията на съвета, едва ли ще приключим преговорите на тристранния диалог, планиран за тази седмица. Първоначално, както и за таксономията, този триалог беше планиран да е последен. Втория триалог във връзка с минималните изисквания за повторно използване на водите. На 12 ноември се проведе втория триалог относно минималните изисквания за повторно използване на водите. На този разговор парламента и съвета обсъдих задълбочено конкретни въпроси. Имаме временно споразумение относно сътрудничеството между държавите членки. Все още не е постигнато споразумение относно приложното поле, целта, тематиката. Има нужда допълнителни разговори относно задълженията на операторите на пречиствателните станции, относно качеството на водите, проверките във връзка с съответствието, информацията, повишаването на осведомеността, приложения 1 и 2. Позициите на съзаконодателите все още са много различни, що се отнася до управлението на риска, различните задължения във връзка с типовете разрешения за пречистване на води, достъпа до правосъдие, възможността за държавите членки да забраняват економическа дейност с цел практикуване на повторно използване на водите, така наречения опт-аут. Третия триалог ще е тази вечер. Стигаме до точка 5. Добре дошъл на господин Хансен, изпълнителен директор на ЕК. Често се срещаме с вас, минимум веднъж годишно. Видяхме се преди няколко седмици, но така или иначе това е един добър навик ще ви дам 10 на минути, за да представите своята позиция и след това ще дам думата на колегите. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председателю, уважаеми членове на парламентарната комисия, уважаеми присъстващи. За мен е голямо удоволствие да бъда отново тук. Преди две седмици ние се представихме с група колеги, а сега в редовния ни годишен е, диалог много се радвам, че мога да представя равносметка за изминалата година и да очертая какво предстои в работата ни. Предишната ни дискусия, точно преди една година, основното послание, което чух от вас като парламентарна комисия, разбира се в различен състав – беше е, загрижеността във връзка с постигането на напредък по е, така наречената проверка на съответствието. Много задълбочени е, проучвания бяха извършени и се оказа, че голям обем от данните събрани в съответствие с регламента РИЧ фактически не отговарят на критериите за съответствие. Имаше и количествена цел и се надявам, че това, което ще мога да докладвам днес е удовлетворително за вас. През изминалата година също така работихме по разрешителните. Имаше едно решение е, с е, възражения срещу е, даването на разрешение от страна на комисията. И в тази връзка бяха направени доста коментари по дейността на нашата агенция от наша гледна точка, като имаме предвид поставената тема. Това беше едно продължение на поредицата резолюции на парламента – и в съответствие с съдебното решение, което беше произнесено през пролета на тази година, се критикуваха същите фактори. Но ще ви кажа малко повече подробности. Сега позволете ми да се върна към стратегията ни Управителният съвет в края на 2018 година, скоро след последния ни диалог, беше прият стратегически план за периода 2019-2023 година с три стратегически приоритета. И ако прекалено простенчески ги обобщя, са първо е, да бъде установено кои вещества причиняват загриженост и да се действа бързо. Втората е, стратегическа цел е да се подкрепи бранша е, в събирането на данни, необходими за регистрации по цялата верига на доставките, така че този, който е крайният потребител и използва химичните вещества, разполага с цялата информация, за да се защити и да се гарантира неговата безопасност. Това е защита на потребителя и околната среда. И третия ни приоритет на агенцията е цялостната ни дейност да се вписва органично в цялостната правна рамка, в която дават своя принос и други агенции и международни организации. Какво постигнахме по тези три стратегически приоритета? Ще се спра главно на първия. Прегледа на цялостната верига на производство, доставки и употреба. След това ще кажа няколко думи за втория стратегически приоритет и ще приключа с третия, в който ще подскажа и каква е ориентацията за бъдещата ни дейност. Е, това е в съответствие с е, предложеното от новия председател на комисията и програмата за свеждане на замърсяването до нулеви равнища. Започвам с съответствието. Целта, която поставихме миналата година за 2018 година, беше 200 проверки за съответствие и мога да ви кажа, че тази година ще имаме най-малко 300, ако не и повече от 300 проверки за съответствие. Това означава увеличение с над 50%. 283 проверки са изцяло завършени. Това са 283 вещества, които са проверени с съответните регистрации, които са много по-голям брой. Както казах, имаме значително увеличение в сравнение с първоначално поставената цел. За разрешителните извършихме някои съществени промени в начина по който подготвяме становищата и предоставяме информация на комисията в съответствие с резолюциите, които вие приемате – както и в съответствие с решението на съда. Тук няма да навлизам с подробности, освен ако вие не проявите интерес и зададете конкретни въпроси. Принципната ни позиция е, че се съобразяваме с вашите становища и с съдебните решения. Искам обаче да подчертая, че работим с много голям брой заявления – Имаме 120 заявления за разрешителни, в които в момента обработваме. За цялата 2018 година имахме само 22 заявления. С други думи, имаме 500% увеличение на броя заявления за издаване на разрешителни, което означава, че ние трябва да ускорим работата, да работим с повече е, персонал и е, да извършваме задълбочените проверки. Много интензивно работим и е, вземаме предвид всички предложения за ограничаване на употребата на някои вещества. В момента готвим нашите позиции по искане на комисията. Имаме 9 ограничения – които в момента се обсъждат в различните е, комисии и пет предложения за ограничения е, в употребата, които сме изпратили на комисията. Е, например, за татуировките до момента нямаме нормативна уредба на европейско равнище за татуировките, за микропластмасите в момента се работи както и за вложените смлени автомобилни гуми в настилките на спортни площадки и игрища. Както казах, много активно и много интензивно се работи и на основата на нашата работа и осъзнавайки предстоящите задачи, агенцията се реорганизира значително, за да може да посрещне предизвикателствата по отношение на проверките за съответствие, ограниченията и разрешителните. Като през цялото време ние се стремим а, да повишим капацитета си да поемаме нови задачи като агенция. Това а, се отразява и на организацията на нашата работа в три насоки. Първо, центрове за високи научни постижения. Това е първата насока на дейност. На второ място, ние вече се стремим да работим по групи вещества, когато правим рутинни проверки. С други думи, ние не разглеждаме химичните вещества по-отделно, а винаги в група и най-сетне имаме организация по компетентност и по групи вещества. При тази организация на работа ние можем да поемем и нови задачи, така можем да работим по-бързо и с по-малко ресурси. Новите ни задачи. Ще изброя само някои от тях. Вече работим с центровете по отровите – така се събират големи по обем данни от производителите и от потребителите. Има и гореща телефонна линия за консултации при възникване на извънредни ситуации в предприятия или в домакинства при ползването на отрови. Базата данни за отпадъците, както отбелязахме и миналия път, макар и бегло, те първа заработва, напредъкът ни е задоволителен и се стремим системно да работим по този въпрос, особено когато става дума за пределно допустимите норми за експозиция на работното място. Стратегически е приоритет 2 по веригата на доставките. Полагаме големи усилия да се събере информация от е, хилядите заявители за регистрация много по-добра, по-ефективна трябва да е процедурата по събиране на е, информация и разпространяването и по цялата верига до крайния потребител на химичните вещества. Напредъкът ни е значителен. Вече разговаряме и с комисията и с държавите членки, защото една от големите пречки при използването пълноценно на тази ценна информация по места – е засичането на изискванията на нормативната уредба в нашата област с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Именно съвместното прилагане на нормите в двете области ще доведе до безопасно ползване на веществата по регламента РИЧ. И Третият ни стратегически приоритет е да се впишем в по-общата европейска и международна правна рамка. Сътрудничим с Европейската агенция по безопасност на храните. Подкрепяме тази агенция в подготовката на новото законодателство за храните, най-вече чрез внедряването на информационни системи за събиране и публикуване на данни в интернет – като част от изискванията на Закона за храните. Това е много реален резултат от взаимодействието между нашите две агенции и засилва приноса както на нашата агенция, така и на Агенцията по безопасност на, агри... на храните. Обръщайки поглед напред към идните няколко години, очевидно за Европейската агенция по химикалите, ние ще продължим пълноценно да изпълняваме своята роля. Все повече са проверките за съответствие и ще продължим тази тенденция, така че към 2027 година да сме направили преглед на всички вещества, които са налични на европейския пазар и да се види дали е, е необходим специфичен план за управление на риска при тях или не. Според нас новият зелен курс е нова възможност за усъвършенстване на нормативната уредба за химичните вещества, не само за обхванатите от регламента РИЧ, по такъв начин ще се постигне по-добро взаимодействие между различните законодателни актове, ще се намали административната тежест за предприятията и степента на защитеност ще е много по-висока. И най-сетне няколко думи за ресурсите. Безпокоим се, че може да се стигне до съкръщения на основата на презумпцията, че търсенето на нашите услуги ще се запази и ще расте. Знаете, че от нас се иска да работим по проверки за съответствие, по ограничения, по е, издаване на разрешителни както и някои нови задачи по програмата за нулево замърсяване и по-общите цели на зеления курс. За това смятам, че е необходимо стабилно ресурсно обезпечаване, а по предложението на комисията в сегашния му вид това не може да се постигне изцяло. Ако се интересувате от повече подробности в тази е, връзка, готов съм да ги предоставя. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. А сега трябва да дам думата на Мартин Офет, който е контактният офицер за работа с вашата агенция. Благодаря. Вие споменахте зеленият курс, зелената сделка. Какво ще бъде вашето участие в изработването? Искам също така да знам как а, а, виждате ваш бъдещите предизвикателства по отношение на безопасните хементали, както и вноса на продукти от Китай, който е все по обемен. Какво ще предприемете, за да се справи вашата агенция с тези предизвикателства? Благодаря. Искате ли веднага да отговорите? Да, като наш е, колега за свръзка може да ви се отговори веднага. Благодаря, Мартин. Първо, що се отнася до зеления курс? Ние а, е, представяме на комисията нашите е, виждания за това, което ние бихме могли да направиме, ако те се обърнат към нас. Първо, е, в областта на кръговата економика и второ, за по-добро интегриране на съществуващото законодателство. Аз не знам дали споменах, но всъщност има 40 е, законодателни актове, които по един или друг начин се отнасят за нашата агенция. Така че струст Струва ми се, че ако направим един по-обширен анализ на цялостното законодателство, ще можем да постигнем по-голяма ефективност при приложението на законодателство. Знаете, че има рамкови директиви, има ограничения на при изхвърлянето на дадени вещества, има и законодателство, свързано с питейната вода и всички материали и съоръжения, свързани с питейната вода. Така че при един по-задълбочен анализ на цялото законодателство ще можем да постигнем по-голяма ефективност и последователност и ние ще направим съответната оценка, за да постигнем наистина едно е, интегрирано приложение на законодателството. Колкото до кръговата економика, става дума за използване на различни мет материали и тяхното повторно използване в кръка. В крайна сметка материалите са всъщност един агрегат от химикали, които биха могли да се рециклират по по-ефективен начин и да се използват отново чрез рециклиране заместването на по-токсични вещества с по-малко токсични работата по законодателството за етиктиране и опаковане. Както казах, заместването на по-токсични, по-опасни вещества с по-малко опасни и използване на хром 3 вместо хром 6, например, който е много по-малко токсичен и опасен. Така че нашата, наш, наш, нашата работа като цяло служи за стимул за, за новаторство, за развиване на ефективността. А в кръговата економика, но иноваторството и иновацията трябва да заема основно място. И също така координирането на работата на различните звена, включително и с съответните органи на държавите членки с цел защита на европейският пазар от навлизане на опасни вещества и по-специално от Китай. Сега, спонтанни изказвания. Ако обичате, запишете се на списъка. Пръв е Петър Лис. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Хансън. Вие вече споменахте много конкретно по някои въпроси и аз искам конкретно да навляза. Имам и един въпрос с общ характер. Първо по темата Хром. Вие говорихте по този въпрос. Е, от няколко месеца тази тема е тема за парламента. Решението беше на Кантар. както беше казано, в някои условия Chrome 6, Chrome 6 не трябва да бъде използван и се казва, освен това, че имаме нужда от альтернативни доказателства. Е, трябва обаче да се обърне внимание на малките и средните предприятия. През е, октомври гласувахме един текст по темата. Тогава никой не каза, че няма альтернатива. Само, че има альтернативи. Мисля, че трябва да се говори как ще изпълним работата по това предизвикателство. За мен има едно е, предизвикателство. Никой не казва имаме альтернатива. Кажете в крайна сметка има ли альтернатива? Каква е тя? На второ място вие говорихте за гумите. Има едно разделение между кръговата економика, необходимостта да се намали използването на отровни, опасни вещества. Аз имам информация относно повторното използване на гуми, че тогава не се излъчват кой знае колко много опасни химикали – Въпросът е дали в първите месеци на процеса на производство може да се премахнат и, или намалят а, опасните вещества. Мисля, че тук трябва да се търси компромис. На трето място, радвам се, че ГД за Етос работи интензивно с вас. Повечето вещества представляват опасност в процеса на производство и трябва да имаме по-строги правила – не означава обаче, че те винаги са проблем за крайния потребител. Затова мисля, че трябва да се търси регулаторно решение, за да се реши проблема и да се, естествено, да се засилят изискванията. Благодаря Юте Гютеланд от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Uh, Хансен, че сте отново с нас. Благодаря ви за презентацията. Обсъдихме изследването на, на Немският федерален институт за оценката на риски Знаеме, че над 10 вида вещества са всъщност в противоречие с европейските норми. 31% само всъщност съответстват на нормите, другите трябва да бъдат допълнително изследвания. Законодателството при, задължава малките и средни предприятия да извършват анализ относно канцерогенността и токсичността на различните вещества. Мисля, съгласен ли сте, че че съществува проблем в Европа относно оценката или не, не разполагате с необходимата информация. Затова бих искал също така да ви питам дали е, подготвяте план за действие за съответствието, кога ще бъде готов, можем ли ще бъде ли на наше разположение, какво предвиждате и също така Знам, че само 20% от е, подадените заявления биват е, е, проверени. Защо? И също така искам да ви попитам следното. Мисля, че от, от до година ще предлагате подхода на партиди на, на групи. Можете ли да ни обясните какво ще се състои този подход? И на последно място е, ми, микрочастиците от пластмаса, които се използват в най-различни области, козметика и е други какви ще бъдат вашите, вашата дейност в тази област, какво можем да очакваме, нови мерки, нови подходи. От името на зелените, госпожа Паулос, благодаря, господин Някои от въпросите, които исках да задам, вече бяха зададени от колегите. Аз бих искал да знам какъв процент от веществ... веществата се проверява днес, какви са прогнозите и кога смятате, че всички заявления ще бъдат изцяло разгледани и всичко ще бъде в съответствие с съответните норми. Има и някои проблеми с разрешения, проблематични разрешения. Имаше и преди, има и сега. Ако, примерно, даден заявител не ви представи е досие, което да съдържа необходимата информация или да, информацията да е пълна, не трябва да се издава разрешение И ако има някакви економически съображения, то те трябва да бъдат разгледани по-скоро от комисията, не от вас. И моят трети въпрос е какво мислите за диоксида а, на титан? Един проблем, който ще разгледаме по-късно днес в дневния ред. Следващият госпожа Хазенкамп. Аз имам а, въпрос свързан с а, регламента свърз... за козметичните продукти продукти, прият през 2013 година. Комисията и агенцията все още продължават да настояват тестовете на козметични препарати да бъдат извършвани на животни. също така има и други, има и възможности за тестиране на животни и на други вещества, които не са пряко свързани с максималните стойности за е, експозиция на работното място. Така че смятате ли, че в че вашите практики са в противоречие с регламента за козметиката и за козметичните продукти и по какъв начин смятате да разрешите това противоречие? Госпожа Новако ТНП. Благодаря господин Хансен, за вашата презентация. Беше много интересно. Бих искала да ви задам няколко въпроса. В резултат Резултатите, резултати и заключения вземат ли се предвид в процеса на преговори между Европейската комисия и трети страни, когато се обсъждат споразумения за свободен обмен? Аз неколкократно съм задавала този въпрос, но никога не съм получавала отговор и как можем да бъдем сигурни, че продуктите внасяни от трети страни не съдържат токсични вещества. Кой извършва съответните проверки? И госпожа Спираки, последен въпрос към нашия оратор. Благодаря, господин председател бих искала допълнителна информация относно а, диоксида от титани, който ще обсъждаме малко по-късно. Относно неговата класификация. Защото все още се не е извършена изцяло класификацията. И в в проекто на регламента бяха споменати вещества, които бяха оттеглени в последствие. Що се отнася до титановия диоксид, можете ли да дадете някои пояснения, свързани с приложение номер 3, тъй като а, има предвидени процеси на рециклиране и повторна употреба, в, която, в които ще присъства титанов диоксид. Благодаря, господин председател. Ще положа всички усилия. Нека да започна с разрешителните проверките за съответствието. След това ще кажа няколко думи за разрешителните, ограниченията и след това ще говоря и за търговията, заетостта, козметиката и титаниовия диоксид. Относно проверките на съответствието. Да, договорихме се с комисията да увеличим броя на досиетата които проверяваме за съответствие от 5 на 20%. Комисията направи предложение към съответната комисия, тя го прие. Значи ще има увеличение на процентите по рич от 5 на 20. Това е относно броя на досиетата. Ако погледнем броя на веществата, които тези проверки ще покрият, доста сложно, но мога се пак да ви дам и подробности. Значи някъде около 30-40% от всички вещества, които са регистрирани, ще бъдат обект на разглеждане в рамките на процедурата за проверка на съответствието. За всички останали вещества ще кажа следното. Ще ги разгледаме относно това дали Незабавно трябва да се прецени риска, т.е. няма нужда да се генерират допълнителни данни. Веднага може да се премине към класификацията относно етикетирането, рестрикции или разрешително или други типове е, ограничения, като ГСП. Или пък ще решим, че няма нужда да се работи по съответното вещество. И може да има и трети тип заключение. Когато видим едно вещество, можем да сметнем, че то не създава е, проблеми, поводи за притеснение, но данните може да не отговарят на съответните изисквания. Мога да ви дам подробности е, има някои вещества, за които нашите експерти смятат, че не са токсични, но регистриращия орган не е успял да го докаже в пълна степен. Тези вещества не са с толкова голям приоритет, но ние разговаряме с регистриращите органи, като се опитваме да ги убедим да подобрят досиетата за регистрация. Целта е до 2027 година да разгледаме всички регистрирани вещества и да ги подложим или на процедурата на оценка на риска или да заключим, че няма нужда от оценка на риска, защото прилагането е както трябва или на процедурата за проверка на съответствие и съответно третата категория там, където няма достатъчно данни, но пък е, ако има тестване, ще има прекалено големи разходи, е, ще има засягане на хуманното отношение към животните и така нататък. Относно авторизацията или разрешителното, може би тук трябва да разгледаме въпрос с групирането. От януари до година смятаме да превърнем в е, е, систематично разглеждането, което осъществяваме и в момента. Става дума за регистрацията и не само. Ние разглеждаме всички вещества, които са с сходен химичен състав, независимо дали са регистрирани при по-низки обеми или въобще не са регистрирани – Целта е да се стигне до солидно заключение, което да засяга не само едно вещество, но всички вещества в съответната група. Вече ви казах, че това ще бъде масова практика от до година. Ние ще бъдем първата агенция в света, която ще прави нещо подобно и както вече казах, сменихме вътрешната си организация, за да успеем с това начинание. Относно реорганизацията, има известни въпроси с, във връзка с заместителите. Процедурата по разрешително, по издаване на разрешително е корено различна спрямо предишната. Ще отнема времето да заработи както трябва. Всички заинтересовани страни в Европа знаят, че има система за даване на разрешително и те могат да допринесат за нея. Ние работим и по създаването на альтернативи. Целта е да се поясни какво правим ние, какво прави комисията, както по отношение на альтернативите, по отношение на социоекономическия анализ и по отношение на заключенията във връзка с това дали трябва да се даде разрешително или не, макар че това е компетенция на комисията. В нашите най-нови становища даваме информация, с която помагаме на комисията да вземе съответното решение. Решенията на комисията се основават на становищата, които ние даваме. Те още не са в новия формат, но след като а, изпратим всички а, становища, те не са малко на комисията, а, а това ще стане в първото полугодие на следващата година, нещата ще се оптимизират. Така определяме и какви са нашите задължения спрямо комисията. На нашата веб страница ние разговаряме и даваме информация с дружества, които се занимават с альтернативи, даваме информация на отделни физически лица, като цяло положението се подобрява. Както ви казах по отношение на хрома, заместителя Chrome 3, както и някои други нови технологии, които се появиха и очертаха в хода на процеса на даване на разрешително, много помогнаха. Естествено, искаме първо да се приключва с работата по становището и след това да се разпространява информацията, но добре е в крайна сметка, че се работи по альтернативи. Подобрения има и ние го виждаме макар че още може. Относно Хром 6 има альтернативи. Всички становища, които сме изготвили, между другото, отчитат и позициите на дружествата, които кандидатстват. Те са поели задължение да поддържат нивата 5 пъти по-низки от лимита 2 ppm части на милион. Ние работим много добре с дружествата и сътрудничим за това да защитим работниците. Относно ограниченията. Наистина съществува проблема с гумите. В краткосрочен план винаги се обсъждат стари химикали, които са забранени в материали с първичен характер, които после се връщат в економиката под формата на вторичен материал. Естествено, законодателя трябва да реши, трябва да се види дали ще се приемат по-високи консултации на един стар химикал в рамките на вторичен материал. Това може да доведе до изкривяване на економиката, но от друга страна насърчава рециклирането. Микрочастиците пластмаса. Трябва много да внимавам с термините. Секретарията на ЕКА изготви предложение за ограничение, като целта е постепенно да се изведат от употреба микрочастиците пластмаса на всички места, където те се използват в Европа. Това предложение ще бъде разгледано от Комитета по оценка на риска на ЕКА. Очакваме да бъде подложено предложението на оценка в този комитет и в Комитета за социален анализ и след това ще дадем съвет е, на комисията за това дали да внесе промени, да приложи съответното решение или не. Всичко това ще се основава на техническите заключения. Ще успеем в рамките на 15-те месеца. Председателя, бихте ли се ангажирали с крайен срок? Позволете ми да се обърна към колегите, за да не ви давам невярна информация. Ще ви дам в последствие информация за това кога ще се появят становищата на Комитета по оценка на риска и Комитета за социален анализ. Юни до година. Получих я току-що. Благодаря, скъпи колеги. Значи през юни ще приключим своята работа и ще предоставим становищата на двете комисии на Европейската комисия. Тя ще вземе окончателното решение част от анализа разглежда и альтернативите на микрочастиците пластмаса. Ще разгледаме колко време ще отнеме да се намерят, да се оползотворят тези альтернативи. Насърчаваме работата по намиране на по-безопасни альтернативи. Ако ми позволите, нека да премина към по-важните и по-масштабни въпроси. Напълно съм съгласен с коментарите във връзка с здравето на работниците. Необходимо е да търсим пресечни точки, така че да защитим работниците по-добре. Естествено, разходите за работодателите да не са толкова високи. Мисля, че имаме много възможности тук. Тези ГСП, по които работим, трябва да бъдат подобрени макар че вече има добри е, резултати. Има нужда от компромис от страна на двете страни. Като казвам компромис, е, нямам нужда, няма нужда да подчертавам, че не става дума за политически компромис, става дума за промяна на навиците и за технически аспекти. Относно козметиката, не съм съгласен, че Рич подкопава регламента за козметиката и забраната за тестване върху животни. Мисля, че начина по който прилагаме регламента допълва и отчита разделението между забраната за тестване върху животни на козметични продукти и РИЧ. В РИЧ е, винаги имаме, изпазваме разпоредбите за а, е, трайните органични замърсители и а, е, законодателството за хуманно отношение към животните. Има разминаване между политическото желание да не се тества каквото и да било върху животни, говоря за козметични продукти, а в РИЧ, знаете, е на лице изискването да се гарантира безопасността на работниците, които използват подобни химикали. Не става дума само за схващане. Тънка е границата, но все пак съществува между това, кога трябва да има тестване по РИЧ, вие споменахте, и съответно разликите с изискванията на регламента за козметичните продукти. Търговските споразумения е, ЕК няма събеседник извън Европа. Ние често на международни форуми, седим зад представителите на комисията, не договаряме търговски споразумения пряко, задават ни въпроси по различни теми, които са от нашите правомощия, но не оказваме пряко въздействие. Относно законодателството, мисля, че химичната индустрия не веднъж е казвала, че имаме нужда от по-добри законодателни мерки, изпълнителни мерки, за да конфискуваме по границите незаконния внос. Имаме нужда от по-добро сътрудничество между държавите членки в правоприлагащата област. Ще работим за по-добри резултати в тази област. Ако разчитате само на нас, няма да постигнем кой знае какво. Необходимо е като цяло да се подсили защитата на границите. Относно титановия диоксид, искам да се извиня, тъй като въпросите са с много технически характер. Не съм подготвен. Не съм чел подробно становището на Комисията за оценка на риска въпроса за техническата бележка в едно приложение. Няма как да отговоря на този въпрос. Ще ви дам писмена информация, след като се допитам до колегите. Принципно вашата комисия и парламента като цяло е, имат своята роля. Тя е очертана в договорите. Роля има и комисията. Моята роля е да отчета вашето решение. Знам, че когато има резолюция, която критикува е, мнението на учените, е, ние трябва да, да я прочетем. Много често казвам, че разбирам част от аргументите, но нямам достъп до всички аргументи. Принципно, възоснова на информацията, с която разполагам, мога да кажа следното. ЕКА смята, че при вдишването титаниевия диоксид представлява канцерогенен материал, значи не става дума за категория 1А или 1Б, става дума за категория 2, но смятаме, че при вдишване наистина това е канцерогенно вещество. Категория 2, казвам, всички учени са на това мнение. Прилагаме естествено и критериите, отчитаме глобалната система за хармонизация, разглеждаме данните, които индустрията дава, данните, които отговарят на изискванията по РИЧ. Ако погледнем данните и ако погледнем становището на комисията, ще видите, че става дума за канцерогенно вещество – ако индустрията не харесва това заключение, проблема е по РИЧ, само че данните са предоставени преди години. Това са данни, които отговарят на изискванията за предоставяне и получаване на информация. Толкова относно данните, значи ние смятаме, че при вдишване титаниевия диоксид представлява канцероген. Относно връзката с, с ГСПЕ, ние смятаме, че добре да се определи такава гранична стойност. Това е добър инструмент за управление на риска, но е по-трудно да се обясни защо априори това трябва да е така. Защо класифицираме различни вещества. Защото когато един работник работи с един буркан, в който има съответното вещество, работника трябва да знае, че става дума за канцерогенно вещество. Ако той не знае, няма да обърне толкова голямо внимание в сравнение с това, ако има етикет на е, контейнера, например. Повечето от нашите задачи са насочени към предоставяне на информация на потребителите, да знаят те за какви вещества става дума. Ако не класифицираме веществото, а ако определим просто ГСПЕ, е, това представлява нещо като знак, който предупреждава, че предстои път с много завои и в крайна сметка слагате знак за ограничение на максимална скорост 30 км в час, но махате всички други знаци. Такава аналогия бих направил. Когато един работник види етикет на един контейнер, не винаги знае точно за какво става дума. Не е съвсем ясно. Това е което мога да кажа по всички е, въпроси. Вие ще дебатирате темата днес след обед и ще гласуваме утре, казва председателя. Е, добре е, че разговаряхме с вас преди утрешния ден. Значи, в заключение бих помолил един от двамата представители на парламента в управителна съвет на ЕКА да коментират. Много благодаря. Много интересни въпроси бяха засегнати на тази дискусия. Аз не бих взела отношение по всички конкретни въпроси. За пръв първа година съм член на управителния съвет и искам да откроя онези моменти, които наистина ме занимават непрекъснато. Първо, агенцията се стреми винаги да откликне на приоритетите и задачите поставени от комисията и парламента и винаги се стреми да съобрази своята дейност с стратегическия план. Това се постига чрез оптимално разпределение на ресурсите, е, на човешкия капитал и чрез усъвършенстване на процедурите и процесите за повишаване на ефективността. Бяха дадени многобройни примери. Винаги е, промените се съгласуват с е, управителния съвет. И Два въпроса, които според мен винаги представляват предизвикателство на заседанията на управителния съвет. Първият въпрос е свързан с бюджета. Променлив е бюджета на агенцията и като има предвид тази променлива, агенцията се информира своевременно за очакваните постъпления – за да може да изпълни предстоящите задачи. Но предизвикателството ще стане по-голямо, ако агенцията получи допълнителни задачи, без те да бъдат ресурсно обезпечени. И второто предизвикателство силно цифровизирана е дейността на Европейската агенция по химикалите. Поддържат се големи бази данни, обменя се информация. Агенцията спазва всички срокове и се надявам, че ще продължи да работи така и за напред, независимо от всички предизвикателства. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. И така приключваме този ежегоден диалог. Очакваме нова стратегия за нулево замърсяване в контекста на зеления курс на новия състав на комисията. И вие винаги сте добре дошъл през едните месеци и седмици, така че до нови скорошни срещи в нашата парламентарна комисия. Благодаря на вас и на целия екип за добре свършената работа. So other... Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Точка номер 6. Възражение по е, член 111.3 от е, правилника акт по делегация за класифицирането, етикетирането и опаковката на вещества и смеси титанов диоксид. Давам думата на докладчика. С колко време разполагам? Пита докладчика. Максимум 4 минути. Благодаря. Титана e, уже właściwie си разпочела и niestety пан директор. E, много благодаря, е, господин председател. Не можа да ме убеди е, изпълнителният директор на е, агенцията по тази тема, защото тук са необходими много задълбочени анализи и направихме именно това. Направихме преглед на цялата документация. Проверихме и становищата на потребители, на производители. Две години вече продължава тази работа и това, което чухме днес, показа, че няма допълнителни анализи. Много повърхностни е, са извършените изследвания и голяма част от изводите са направени по аналогия, а не са постигнати самостоятелно. Затова въпросът за класификацията на този е, продукт несъмнено води до извода, че той е канцерогенен, но в хода на дискусиите беше посочено, че главно в пръхообразна форма, т.е. при вдишване, този продукт има вредно въздействие. В а, момента сме в а, фаза 0,4 в цялата процедура. При а, тази класификация на титановия а, е, диоксид а, е, не бива да се допуска а, е, пряк контакт а, с веществото в а, прахообразна а, форма, а и изобщо, ако не се проведат допълнителни изследвания и съответно да се промени до сегашната класификация на продукта титанов диоксид. Няма конкретни изследвания на а, това и други вещества, които при а, пряк контакт с а, човека могат да имат канцерогенно а, въздействие при вдисване. Не само за титановия диоксид, но и за азотните оксиди въжи а, този извод. Нормата в всички случаи трябва да бъде спазена и да бъдат проведени нови анализи, за да може да се установи в какви количества това съединение може да бъде включено в произвежданите изделия. Изключително важно е да се посочи вредното въздействие върху здравето на човека. Именно за това трябва да се е, направи анализ и на човешкото здраве, и на защитата на здравословни и безопасни условия на труд. Благодаря. Сега започваме с политическите групи и координаторите от тях е НП. Thank you, Chair, for giving благодаря ви за предоставената възможност. Искам да кажа, че по принцип ние не сме против класификацията на титановия диоксид, но според нас като потенциален канцероген може да има неблагоприятни въздействия при рециклирането на някои материали, при производството на нови изделия и при състоянието на условията на труд на работното място. В пръхообразна форма с най-малко 1% титанов диоксид но когато а, се казва в прахообразна форма, няма правна дефиниция на тази форма и за това може да се тълкува различно и съответно да се стигне до завишени количества, остатъчни количества от а, това съединение. Доколкото разбирам, а, с а, плъхове са проведени лабораторни опити а, за канцерогенния характер на това съединение – прибързано не бива да се правят изводи. Ние сме за възражението, защото комисията е готова да даде допълнителни разяснения и допълнителна информация по предложението, което вече е внесла. Благодаря. Благодаря сега за социалиста и демократите. Заповядайте. Uh, нашия представител не е тук, не съм запозната с темата, но зная, че ние няма да подкрепим възражението. Аргументите не мога да изложа в момента, извинявам се, но ние сме против. Те са на основата на научни доказателства, казва председателя. За групата Обнови Европа. Uh, okay, thank you, Chair. Um, uh, Благодаря. Трябва да разграничим позициите в нашата група. Нямаме единно становище, не сме единодушни по възражението. Онкологичните заболявания са много голям риск, особено на работното място – като а, човек с непосредствен опит в производството, мога да ви кажа, че работниците са добре запознати с начина по който да а, се предпазват и да поддържат а, а, безопасност на работното място. Няма причини да си задаваме въпрос дали е токсично това съединение или не. И все пак може да се намери устойчив начин да се работи с него чрез пределно допустими а, норми на работното място, за да се сведе до минимум риска за а, всички производители, които ползват това вещество. Още повече, само при дълга експозиция и при работа в прахообразна а, форма има канцерогенен ефект за крайния потребител, вече вложено в крайното изделие, това съединение по никакъв начин не представлява риск. Благодаря, а сега зелените. Малко съм изненадана. Доколкото разбирам, ЕНП а, иска да води решителна борба с онкологичните заболявания и не виждам а, как можем да се противопоставим на това етикетът на едно съединение, което е канцерогенно, да посочва този факт. Трябват допълнителни доказателства, се казва, както и господин Хансен заяви, имаме оценката на Европейската агенция по химикалите, имаме и оценката на Комитета за оценка на риска. Те са категорични – това е канцерогенно вещество. И при вдишване е, то има такъв ефект. Това трябва да е ясно и на работниците, които го ползват, и на крайните потребители. Благодаря за идентичност и демокрация. Нямам записан оратор. ЕКР също. А, виждам, че искате да вземете думата за политическата си група. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ние вече сме представили своята позиция и многократно сме се изразявали по повод на канцерогенните вещества. Така че смятам, че не, не е сега момента да се връщаме към стандартите, свързани с етиктиране или преразглеждане на съответните вещества и продукти. Всичко трябва да бъде направено за защита здравето на трудещите се на работниците, разбира се, трябва да се защитава и производството, но не сме сигурни в случая, че са взели достатъчно мерки за работещи. Госпожа Хазекамп,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 но в никакъв, в никакъв случай човешкото здраве не може да бъде е, обект на компромис. Всички рискови фактори трябва да бъдат класифицирани и то с най-висока степен на опасност. Трябва да, из, да има и някаква стратегия за заместване, за альтернативно. Парламента не е гласувал, знаете, за ГМО. А в, а в, в момента парламента е в а, противоречие с решението на а, Агенцията по химикалите. Аз мисля, че трябва непременно да подкрепиме а, оценката на комитета, на специализирания комитет. Госпожа Залевски, как ще защитите легитимните интереси на трудещите се. Само и само за да подсигурите печалба на предприятията. Последният оратор е Петър Лизе. Да, благодаря, председателю. Ще говоря на немски. Колеги. госпожо, всеки път вече ще ни казват, че ние в НП искаме да се справим с рака. И това е ясно. Трябва обаче да бъдем прецизни. Как ще се гледа точно на такива въпроси? Разговарях с Германския център за изследване на рака. Има достатъчно доказателства за това, че по тези химикали е, не може да се твърди, че са свързани дори с един смъртен случай в Европейския съюз. Затова трябва на сериозно да вземем онова, което ни се казва и затова колегата Спираки зададе конкретен въпрос. Ние сме готови да отстъпим по някои конкретни точки. В е, Германия Организацията на потребителите, на, на защита на, на работещите по-скоро, казва, че подобно предложение е излишно. Министъра на труда, който от социал-демократите също има конкретно мнение. Имам три конкретни въпроса към комисията. На първо място, вярно ли е онова, което казва вносителя, че няма много доказателства за конкретни случаи на заболявания. Ако има такива, кажете ги. Ти на второ място, Казва се, че ефекта върху рециклирането ще е минимален. Какъв е той обаче, ако има такъв? И на трето място, как точно ще се обозначава и какво точно ще се обезначава? А, значи, цвета няма да се класифицира. Става дума за прах. Ако обаче се изтърже от един продукт, например, покритието, то ще бъде канцерогенно. И ще трябва да има класификация по други текстове. Разбирам, че някои альтернативи не са толкова проблемни. Какво точно обозначаване ще има? Uh, Благодаря. Сега давам думата на комисията, Генерална дирекция околна среда. Много ви благодаря. Благодаря за възможността да изразим нашата позиция. Както много добре знаете, целта на регламента за класифициране, етикетиране и опаковане е да се опазва здравето на човека и околната среда, като особено важно е класифицирането. Има два начина от е, е, предложено от бранша, или чрез хармонизираната класификация. Регламентът за канцерогенните вещества категория 2 се изисква прилагане на подхода на хармонизираната класификация. Ето защо решението е взето на основата на становището на научния комитет за оценка на риска, като той преценява предложенията от държавите членки или от индустрията. Някои от вас основателно посочиха, че няма никакви допълнително събрави нови доказателства за промяна на класификацията. Единственото становище, с което разполагаме, е научното становище на Комитета за оценка на риска, а то се опира на становището на научният комитет за изследване на онкологичните заболявания. Забраната на титановия диоксид във формата на наночастици в козметичните продукти вече е факт в регламента на Европейския съюз. И искам да добавя, че това, което се предлага в нашето предложение, е напълно съвместимо с останалите законодателни актове. Имаме хармонизираната класификация и тя задължава индустрията да предоставя данни на работниците, които използват това, общество в производство, това вещество в производствения процес, да предприемат необходимите мерки. Така се гарантира защита и безопасност на работниците. Освен това, при хармонизираната класификация се определят пределно допустими норми. Изключително важно е да се наблегне, че употребата на титанов диоксид не се ограничава само до ползването на това вещество от работниците в производствения процес, а е един по-общ въпрос, който се отнася до защитата на потребителите, които също могат да влязат в съприкосновение с това съединение. Нашата хармонизирана класификация със сигурност ще повиши информираността на потребителите и работниците и ще даде указания за безопасна работа с него, както и да се предприемат мерки за гарантиране на пълна безопасност. Важно е да се отбележи, че хармонизираната класификация се основава само и единствено върху характеристиките, свойствата на това съединение, а не на оценката на риска при евентуална експозиция на това вещество. В... Беше посочено, че изразът в пръхообразна форма няма правна дефиниция и за това може да се тълкува различно. В решението на комисията имаме класификация в пръхообразна форма на частици с аеродинамичен диаметър равен на или по-малко на 1 микрометър. Т.е. имаме съвсем конкретен е, диаметър, е, който отговаря е, на възможността такива частици да бъдат вдишани. Именно за това е въведено това ограничение. Беше поставен въпрос дали са а, извършвани опити с животни в а, индустрията, да, за да се направи потенциално екстраполиране на резултатите за опасността за здравето на човека. Като се стига до извода, че това е канцерогенно вещество не от категория 1 Б, а от категория 2. Това се посочва и в решението на научния комитет за оценка на риска. Необходимо е и съответното етикетиране на титановия диоксид при ползването му в пръхообразна форма. А що се отнася до смесите в е, течна форма, те не е нужно да се класифицират, но във всички случаи трябва да се етикетират с предупреждение. Опасно при вдишване. Не вдишвайте това вещество. Нищо повече от изисквания за етикета не може да се въведе за течните форми. Мисля, че отговорих на всички въпроси и в заключение искам да кажа, че за новия състав на комисията борбата с онкологичните заболявания е много важен приоритет, а той включва и намаляването а, на вредното въздействие на всички канцерогенни вещества. Благодаря. <coughs> Благодаря. Ще гласуваме по тази много чувствителна тема утре. Минаваме към точка 7 от дневния ред. Възражение съгласно нос на храни за домашни любимци от Саудитска Арабия. Давам думата на Жуел Мелен. Благодаря, господин председател. Чрез съобщение комисията предлага включването на Саудитска Арабия в списъка на трети страни за вноса на храни и фураж за домашни любимци в Европейския съюз, като твърди, че Саудитска Арабия е предоставила необходимите санитарни изисквания и причини и а, начини на проверка. И имаме три причини да отхвърлиме това предложение. Европейският съюз няма нужда от този внос, тъй като имаме свръх а, производство и всъщност отваряме вратите на Европа към трети страни, което ще доведе до спад на социалните, хранителните и качествени критерии, защото Европейският съюз няма възможност да извършва съответните стрикни проверки в трети страни, така че трябва да се прилага принципа на предпазливост. Второ, Европсъдитска Арабия прилага закона на Шария, т.е. ритуално оклане без зашеметяване на животните. Всъщност, жив, животните биват удушавани в кладниците без зашеметяване, което не отговаря на изискванията за хуманно отношение към животните. Можем ли да приемеме това? И това е всъщност доба а, създаване на допълнителни търговски връзки с една страна, и тук не можете да не бъдете съгласен, страна, която потъпква човешките първа, която убива журналисти, която финансира тероризма, е, в който правата на жените не съществуват. Така че не можем да подкрепиме предложението на комисията и ви моля да подкрепите нашето възражение. Благодаря ви. Сега започваме с СНП от името на политическите групи. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в сянка на НП и съм не подкрепям възражението за отхвърляне на внос на храна за домашни любимци от Саудитска Арабия. Първо, защото Саудитска Арабия е уверила за провеждане на контрели и проверки. Така че Саудитска Арабия може да фигурира в списъка на трети страни, от които могат да бъдат включвани внасени храни за домашни любимци. Те спазват всички критерии, т.е. всички търговски изисквания са спазани. В заключение искам просто да ви помоля да отхвърлиме това възражение социалисти демократи. Благодаря. Тук мога да дам вече обяснение. Социалистите и демократите няма да подкрепят това възражение. Горе-долу по същите съображения, като тези изтъкнати от НП. На първо място вече има редица други държави, които имат право да внасят в Европейския съюз. Например, Марокко, Израел, там клането се осъществява по същия начин. Е, и всъщност е, в Европейския съюз има подобни практики. Значи защо трябва да дискриминираме различните държави? С тази оговорка социалистите естествено могат да говорят за това как да подобрим стандартите за хуманно отношение към животните, но не смятаме, че това е инструмента за да се случи е, това подобрение на хуманното отношение към животните и стандарти. Така че ние ще гласуваме против това възражение името на Да обновим Европа, господин Штефануца. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, но искам да поставя един принципен въпрос. Може би това не е прат директно свързано. Много обсъждаме е, пренос, транспорта на животни. Но тази, тази седмица в Румъния беше разрешен пренос на е, овци през Черно море. Искам да знам от комисията какво можем да направим за да може двустранните ни споразумения да включват наистина всички критерии и норми, свързани с хуманното отношение на животните, такива каквито се прилагат в Европейския съюз. От името на зелените няма желаещ. А, много, много много важна тема. Основната тема е хуманното живот, отношение към животните. Все, все още е, обсъждаме резолюцията. Наистина, както правилно казат е, социалистите и демократи, не бива да дискриминираме едни страни спрямо други. От името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Не сме съгласни с възражението, тъй като това ще бъде препятствие за свободната търговия. И като в крайна сметка има уверени от страна на Саудитска Арабия, не виждаме причина да не е, приемеме техните уверения и да дискриминираме Саудитска Арабия. Друг не. От името на комисията Генерална дирекция здравеопазване. Две минути. Благодаря, господин председател. Комисията смята, че проекто регламента е в съответствие с правомещията на комисията и съответното законодателство. Вноса на хранителни продукти и фураж от трети страни се подлага на, стрикни, на стриктен контрол – по цялата верига на производство, доставка и внос. Комисията отдава голямо значение на хуманното отношение към животните, включително и нормите за клана, клане, включит и съответният регламент в този смисъл включва съответни норми, които обаче в случая не се прилагат към преработена храна. В основните правила са записани стандартите, на които трябва да, отгов... да отговарят този вид храни. Контакт в кодекса на Международната организация не, не, са, не са включени доп, допълнителни изисквания, свързани с храна за люби, домашни любимци. Така че комисията смята, че Саудитска Арабия е също така в състояние да извърши необходимите проверки и а, обтените уверения с могат да бъдат взети предвид. Също времено в нашата двустранни споразумения има дерогация, свързана с ритуалното клане. Европейският съюз трябва да уважава съответните специфики, свързани с религиозни практики. Хран, храната от домашни любимци от Саудитска Арабия е на, на основа брашно от домашни птици от Саудитска Арабия и, е, други, е, и други страни. 57 са страните, които внасят подобни храни от Судетски Арабия. Не, не, не на това а, предложение ще бъде нарушение на а, двустранните споразумения в областта на търговията. Минаваме към точка осма и давам думата на Мишел Ревази. Благодаря, господин председател. Става дума за проекто резолюция, с която възразяваме срещу една мярка в, даден, в регламент на комисията при внос на хранителни продукти от, Япо, от Япония. Комисията е а, е, премахнала изискванията за анализ на някои продукти и по-специално от а, е, три префектури в Япония, където кои, които съм посетила, префектури, които са замърсени територии вследствие на катастрофата от Фукушима. комисията просто премахва изисквания. Знаете, че японците имат много високи норми, те се грижат много за собственото си здраве, но в, в, в а, в момента обаче не разполагаме с никакви а, реш... с ни, ни, ни, никакви причини за намаляване броя на пробите, а, посочване точно на тези а, префектури и така нататък. Сега имаме проблеми с тези а, 134 и 137. 137. Знаете, че втория вид цези има нужда от 30 години за пълно изчезване. Но какво става? Продължават е, реак, реакторите да бъдат поливани с е, вода и съответно тази замърсена вода тази за, за, за, замърсена вода е в съответни е, контейнери. И още един проблем. Проблем свързан с вноса на ориз от Япония. Защо се внася ориз от Япония? Този е, ориз е необходим за, хран, за храна на новородените. Но защо трябва, защо трябва да, да, да внасяме замърсен за, замърсен ориз с цезии, след като може да бъде внасан от други страни без цезии. Така че ние смятаме, че трябва да се прекрати с носа на ориз за е, кърмачета и новородени. И още един проблем. Ми, милиона кът, кубически метра вода в момента с, запа, се, се, се съдържат в контейнери. Аз а, искам да бъдат направени проби на, на тази вода, защото има стронци, плът, цези и така нататък. Нека, нека не нека не, не забравяме, че а, веществата са много, многобройни, а водата ще бъде изхвърлена в а, Тихия океан. А, в а, за, Атлан, за Атлантически океан има много строги норми. За е, Тихият океан няма. Изхвърлянето на тези от, отходни замърсени води ще се отрази както на е, рибите, рибарски продукти и други. Така че аз ви приканвам да отхвърлиме предложението на комисията и да, защи... да задължиме комисията да излезе с ново предложение до април 2020 година, както и да даде допълнителна информация за случващото се в Япония и да обясни защо трябва да внасяме замърсени продукти и храни. Аз съм господин Кам, който е нашия докладчик Цянка, е, про... се... е против това възражение. И смят, и смята, че има необходимите а, крит, крит, крит, критерии на проверка след. А, също така той, той, той смята, че споразумението за свободна търговия с Япония а, е достатъчна достатъчен критер. Той необходимо е да има допълнителна информация, но проблема в случая не трябва да бъде препятствие между Европейският съюз и и Япония. Утре НП ще при гласуването ще отхвърли това възражение. От името на градите. Благодаря. Благодаря за този дебат. Искам да кажа на госпожа Ривази, че разбираме защо тя се притеснява относно тези стоки. Естествено, че трябва да гарантираме безопасността на хранителните продукти преди те да бъдат внесени в Европейския съюз. Какви са проблемите тук обаче? Има две неща. На първо място прозрачността на данните и на второ място системата на охлаждане. На първо място искам да кажа, че има а, различни предизвикателства, свързани с а, различните а, водорасли, които идват от Япония. Знам, че можем да се притесняваме от радиоактивността на подобни продукти, но не трябва да се действа чрез такова възражение. Ние няма да подкрепим а, това възражение. Смятаме, че относно отпадните води, от Фукушима трябва да се действа по различен начин. Значи ние сме против възражението, но смятаме, че трябва да се направи нещо относно отпадните води. Благодаря. Вероник Тринонова. Мерси боку, Благодаря, господин председател. Въпреки, че до сега не не, не е отбелязан някакъв проблем или инцидент през последните седми години и въпреки, въпреки че един министър си подаде оставката, след като бе съобщено, че замърсените води ще бъдат изхвърлени в Тихи океан. Въпреки това, ние ще гласуваме за това възражение, защото въпреки, че искаме да водиме активна борба срещу рака, не предприемаме необходимите мерки. Необходимо е наистина да има много повече прозрачност и да сме сигурни, че ще се приложат необходимите проверки за идентитет и демокрация. Нито аз, нито членовете на моята политическа група са привърженици на политическа дискриминация. За това ние ще подкрепиме възражението на госпожа Ривази. Първо, защото нейните аргументи са състоятелни и второ, също защото, както и в е, миналото, не разполагаме с достатъчно добре подплатена с цифри и информация. Когато става дума за човешкото здраве, не можем да поемаме рискове. Тук е, имам е, много, много фактори и рискове за човешкото здраве и за раково заболяване. Колкото повече са факторите, толкова повече опасно е за човешкото здраве, за това ние ще подкрепиме това възражение. Не сме съгласни с възражението по три причини. На първо място, то е произволно. Е, условията за внос са променени 15 пъти. На второ място, Стандартите в Япония за тестване на наличието на цези са по-рестриктивни и строги, отколкото тези в Европа. И на трето място няма случай на не спазване на законодателството във връзка с контрола на вноса. Няма пример от последните 7 години. От името на ГОЕ. Госпожа Хазе Камп. Благодаря, господин председател. Комисията предлага да се пусне на пазара храна от района на Фукушима и на други райони. Храни, които са имали допирана точка с водите около района на, на аварията. Има обаче доказателства, които показват, че тестовете в Япония не са достатъчно стрикни и не показват достатъчно добре наличието на вредни вещества. Освен това, знаем, че изпускането на отпадни води от тази АЕЦ, от мястото на инцидента, вреди не само на местното население, но и на фауната. Как биха реагирали японците, ако бяха премахнати всички търговски преференции? Това не е ли един от примерите за най-опасните механизми на споразуменията за свободна търговия. Малко след влизането в сила на споразумението, възможно ли е да станем свидетели на отслабване на регулаторните стандарти? Може ли да позволяваме търговия с Япония на всяка цена? Да не говорим, че Япония започна още веднъж да лови китове с търговска цел брутално много делфини са убивани, освен това всяка година. Ще гласуваме против. Ще дам думата на ГД Санте за две минути. Медам ли депути? Както... Както знаете, рестриктивните мерки за вноса на храни и фуражи от Япония от местата с голямо замърсяване са насочени към това да защитим здравето на нашето население. Тези мерки съществуват две години. Японските власти много стрикно следят наличието на радиоактивност на цези 134 и 137, особено що се отнася до земеделската продукция. Проверките са повече от 300 000 годишно. Повече от 300 000 проби се анализират. От 2011 година насам резултатите са публично достъпни и регулярно се актуализират. Компетентните органи на държавите членки също контролират храните и фуражите, идващи от Япония, за радиация. Вече беше казано, че няма нарушаване на стандартите от юни 2011 година насам. Разглеждаме възможността за критериите за промяна на възможността за промяна на критериите при вноса. Разговаряме с японските власти. Говорим и с държавите членки за проверките на границите. Що се отнася до храните и фуражите от японските префектури, ние предлагаме да не се правят проверки. Проверки ще има само ако са открити случаи на неспазване на изискванията през последната година. Относно Фукушима обаче и префектурата Фукушима сме по-стрикни. Там се взимат предвид резултатите от последните две години. Както спомена госпожа Ривази, максималните нива за храни от Япония са много по-низки в сравнение с тези за храни от района на Чернобил, например. Или пък можем да ги сравним с стандартите, които бихме приложили, ако има ядрена авария в Европа. 100 000 проверки са направени на редица храни от районите засегнати от авария. Тук се изключва говеждото и има около 530 хиляди проверки свързани с говеждото в 7-8 сезон. Отново казвам, подлагаме всички данни на подробен анализ и данните могат да бъдат предоставени на уважаемите депутати при поискване. Комисията продължи да, продължава да следи положението и регулярно следи резултатите от проверките на японските власти, както и резултатите от контрола на вноса. Ще променим своята регулаторна рамка, ако се наложи. Често имаме информация и получаваме информация относно онова, което се случва с охладните води, охлаждащите води и отпадъците от района на Фукушима Даичи. Очакваме да ни информират японските власти относно това какво се случва с охлаждащите води и зависимост от информацията сме готови да действаме. Възоснова на информацията, която имаме за стрикно прилагане на критериите и възоснова на данните, които получаваме, смятаме, че като цяло живота на нашите граждани е защитен и то по много добър начин. Не смятаме, че комисията освен това надхвърля своите изпълнителни правомощия, така както те са очертани в регламент 172-2002 година. Това е общия регламент за безопасността на храните. Благодаря. Гласуването ще е утре. И последната точка от дневния ред, тя е посветена на пестицидите. Ще започна с Ана Хазекамп и след това с съдокладчиците Тилимец ще се изкаже, когато дойде време на за зелените, Анна Хазекамп. Благодаря, господин председател. За съжаление, още веднъж трябва да внесем едно възражение относно процедурните основания за третирането на няколко опасни пестицида. Неотдавна голямо мнозинство в Европейския парламент подкрепи нашето възражение и призова да не се удължава допълнително срока на разрешителното за пестициди, тогава когато се оказва, че те са заплаха за хората, животните или околната среда. Само няколко дни по-късно обаче, още веднъж комисията предлага нещо подобно. В този конкретен случай а, говорим за а, манкозеп, за димокос, димоксистробин, както и някои други вещества. А, казва се, че процедурата още не е приключила. Какво мога да кажа аз? Според холандските власти, поне по отношение на Манкозеп, ЕФСА разполага с достатъчно информация. Мисля, че е много важно да отчетем сериозността на положението, защото в края на януари изтича настоящото разрешително, разрешително. Манкозеп е, е един от най-известните фунгициди в Европа. Само, че хората се разболяват, когато са в досек с него. В някои райони на Холандия много фермери и техните семейства се разболяват. Не става дума само за неотоксични свойства. Всъщност, Комисията за оценка на риска на ЕФСА заяви, че става дума за опасно вещество от категория 1Б, т.е. то не отговаря на изискванията на директивата. Това е отрова и тя трябва да бъде забранена максимално бързо. Не може хората да бъдат подлагани на това вещество. Същото въжи и за димоксистробин. Комисията в регламент от 2015 година обяснява, че това вещество има неблагоприятно въздействие върху ендокринната система на хората. Мисля, че използването на това вещество води до излагането на хората, животните и природата на голям риск. Мисля, че трябва да се забранят тези вещества. Има достатъчно доказателства в тази посока. На следващо място искам да спомена, че процедурите на комисията би трябвало да се разгледат и с оглед на мерките за други вещества. От името на НП. Благодаря. Разбирам основанията на вносителите. Разбирам, когато става дума за искане за канцерогени, е, Удължаването на разрешителното обаче трябва да отчита научното установище. В тази конкретна резолюция става дума за удължаване на разрешителното на 10 вещества, които по-настоящем имат разрешително оценката показва, че веществата не са опасни. В този конкретен случай, съответно, комисията е задължена да увеличи срока на разрешителното, когато не се открият а, а, и достатъчно доказателства в подкрепа на тезата за, за опасност. Съответно, решението за отпускането трябва да се основава на удължаване с 3 или 6 или 9 месеца, за да може ЕФСА да вземе своето решение. Отново казвам, трябва да се стъпи само на основата на научна оценка. Ако се спре разрешителното, тези вещества няма да могат да се използват и ще трябва да се тълнат альтернативи. Една подобна стъпка би представлявала а, риск, тъй като много земеделци по-настоящем ще бъдат а, поставени в неизгодно положение. Мисля, че ние имаме едно от най-стриктните законодателства относно различните пестициди, които се използват а, за да се гарантира и сигурността на храните. И в тази връзка мисля, че ние трябва да отхвърлим тази резолюция. Благодаря. Юте Гютеланд от името на социалистите искали да каже нещо? Не. Мартин Хойзинг от името на Да обновим Европа. Благодаря. Още веднъж става дума за пестициди или активни вещества, които създават известни проблеми. Тук конкретно става дума за две от тях – манкозеп и не знам как да произноса второто. Димоксистробин. Знаем, че тези вещества вече не отговарят на много от критериите за разрешително. От една страна има натиск те да останат на пазара колкото е възможно, като се удължи процедурата по оценка. От друга страна, мисля, че Комисията а, прави добре, като а, отчита случая с Хлор Перис. Отново казвам, става дума за активни вещества във всички тези случаи и мисля, че те трябва да бъдат заменени с нещо друго, нещо неопасно. Благодаря. От ИИД няма желаещи, от ЕКР господин Вондра. Ние сме против това възражение. Мисля, че дължим на фермерите предсказуемост. Става дума за удължаване. Не смятаме, че това възражение е основателно. От името на зелените. Аз ще, всъщност ще извлеча опите, Ще бъда кратък. Манкозепи и дигаструбин са активни вещества в хербицидите и имат отровни качества и са особено вредни и опасни за репродукцията. Но днес комисията ще удължи разрешенията. Защо? А съгласно регламента подоб... разрешенията за подобни вещества трябва да бъдат ограничени във времето. Вече на, на три пъти са възобновени разрешенията за тези вещества, което означава, че комисията дава предпочитание на економическите критерии и фактори пред онези, свързани с човешкото здраве. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Няколко бележки по а, проектопредложението за резолюция. Според нас, ние не надхвърляме нашите изпълнителни правомощия с предложената мярка. Мярката следва една процедура съгласно регламента за препаратите за растителна защита и по-конкретно член 17. Ако наближава Крайната дата, на която изтича срока на одобрението, този срок трябва да бъде удължен. Европейския омбудсман неодавна потвърди е, това задължение в открито при него производство. В е, проекта за регламент трябва да се отбележи, че процедурата по член 17 продължава да се прилага, независимо от класифицирането на веществото. Независимо от това дали то отговаря на критериите или не, тази процедура се прилага. Това означава, че класификацията не дава основания да не удължаваме срока на одобрението. За съжаление, има забавяния. Така е било и преди, така продължава и до сега по най-различни причини. Често пъти има забавяне на оценката от страна на държавата членка докладчик. В този конкретен случай имахме и още основания паралелно изследване на свойствата на веществото от Европейската агенция по химикалите. Това все по-често се налага. Ние приветстваме унифицирането на подхода към класифицирането на веществата, защото това дава основа за заключението, което в крайна сметка дава Европейската агенция по безопасност на храните. Това е необходимо вследствие на въвеждането на новите критерии за ендокринните нарушители, защото тези данни трябва да се съберат и оценят. В нашето законодателство, разбира се, ако бъде дадено одобрение или се удължи срокът му, веществото трябва да е безопасно за потребителите, за околната среда и за животните. За тези две вещества – а именно манкозеп и димоксистробин, ще бъде направено задълбочено проучване. Имаме заключението на е, Европейската агенция по безопасност на храните за манкозеп и процедурата ще бъде приключена в най-скоро време. За димоксистробинът е, са необходими някои допълнителни оценки във връзка е, с ендокринните нарушители и след като се получи становището на Агенцията по безопасността на храните, Комитета за оценка на риска ще излезе със своята позиция. Всичко това води до забавяне на процедурата, но за да бъде защитено здравето на потребителите, трябва да се направи оценка на цялата налична информация и тя да бъде отчетена. В момента все още не е ясно какво решение ще бъде взето по отношение на оценката на риска от тези две вещества, но искам да ви уверя, че то ще бъде научно обосновано и в духа на защитата на потребителите, околната среда и животните. Благодаря, гласуваме утре. Припомням ви, че утре започваме в 9.30 сутринта с Европейската инвестиционна банка. Приключваме за днес с заседанието и продължаваме с координаторите. Благодаря.